Добър ден, колеги. Бих искал да обявя заседанието на Комисията по транспорт и туризъм за открито. Пред себе си имате проекта за дневен ред за следващите два дни. Всички доволни ли са от дневния ред? Благодаря ви много. Втора точка – одобрение на протокола. Има ли някакви въпроси или коментари? Ако не, считаме, че протоколът е прият. Съгласни ли сте? Благодаря ви много. Трета точка – разглеждане на измененията на Единното европейско железопътно пространство. Госпожа Сарачяни е докладчик и има думата. Благодаря, господин председател. Искам да представя на комисията текущото състояние по тази точка. Докладчиците в Сянка имаха възможност да обсъдят някои възможни компромиси в преработената версия, например финансирането на регулаторните органи, делегираните актове и член 13. Регулаторният орган ще следи за спазване на кон конкуренцията, за да се осигури равнопоставеност. Съветът, когато става дума за регламенти, се налага приемане и от националните парламенти. Следва да има декларация за интереси. Трябва да има също пълна е независимост. За жалбите има срок от е, един месец след получаване на информацията. Комисията трябва да бъде нотифицирана в срок от две седмици дали има някаква дискриминация едномесечния срок може да бъде удължен с още един месец. Бихме искали да се засили независимостта на националните регулаторни органи и да се създаде мрежа от националните регулаторни органи. Те трябва да предоставят информация за своята дейност. Ще се провеждат редовни заседания с комисията. Тук е важно комисията да гарантира активното участие на регулаторните органи, когато регулаторните органи не са в състояние да изпълнят своя мандат, тогава комисията трябва да създаде база данни, в която националните органи ще предоставят данни и информация за състоянието на поступилите жалби. Различните етапи от процедурата също трябва да се отчитат разходите. Отново по въпроса за националните регулаторни органи, когато говорим за финансирането и съгласно компромиса, управителят на инфраструктурата приема бизнес план, който включва инвестиционни планове, на недискриминационна основа трябва да бъдат поставени тези планове. Държавите членки трябва да гарантират, че инфраструктурата и управителите няма да имат дефицит в продължение на две последователни години. Трябва да има баланс между излишъка от други дейности и разходите за инфраструктурата, включително първоначалните средства, предоставени от държавата и лихвените плащания. Относно член 13, ние разгледахме въпроса на последното заседание с докладчиците в Сянка. В компромисното предложение се осигурява недискриминационен достъп на железопътните оператори и управителите на инфраструктура за всички железопътни предприятия под надзора на регулаторните органи. Тук е важно да има срок, който се определя от Националния регулаторен орган за създаването на центрове за подпомагане. И а, да могат а, ползвателите да се обръщат към альтернативни органи, ако не са доволни от даден орган. Ако не се използва за период от една година, може да се използва за железопътни предприятия, ако не се докаже, че в продължение на 3 години е, съответният обект не може да се използва. Това са компромисните предложения, върху които се концентрират разговорите ни с докладчиците в сянка. Ще имаме следващо заседание с докладчиците в сянка. Ще разгледаме приложение 3, 7 и приложение 8. Също едно А. Ще обсъдим и измененията, свързани с отварянето на пазара. Това ви дава представа за предстоящата работа. Благодаря от името на НП. Господин Кун. Благодаря. Благодаря на докладчикът. Мисля, че така получаваме идея колко широка е тази тема, отварянето реално на пазара в Европа. И необходимостта да се търсят реални решения. Докладчикът съвсем правилно каза, че в момента се намираме в поредния етап от този процес. Що се отнася до регулаторния орган и договорите за обслужване, това са едни от е, проблемите. Достъп до пазар трябва да бъде осигурен до всички конкуриращи се. Националните регулатори не бива да се обременяват с твърде много задължения за отчетност, например. Трябва да има упростена система за наблюдаване на цените, структурата на изчислението на разходите, тарифи за инфраструктурата, за използване на ремонтните работилници. Всичко това трябва да е, е поставено на равни начала за всички участници. Що се отнася до горивото, също трябва да има прозрачност – освен това, трябва да е ясно кои компании имат достъп до европейския железопътен пазар. Лицензирането също много важен въпрос. Е, съответните компании трябва да изпълняват е, критериите и лицензиите не могат да бъдат безкрайно дълги. В момента са две години. Така че а, и този срок за отпускане на лицензи трябва да се намали до 6 месеца националните агенции, които отговарят за безопасност, за взаимовръзки на системата, също трябва да бъде отгледан този въпрос. По отношение на регулаторните органи, доста неща могат да се решат, но в края на кращата това е само една част от пазара. А железопътните компании често притежават съответните ремонтни работилници, работилниците за поддръжка. И не може те просто е така да се експроприират и да се каже всички трябва да имат достъп до услуги за поддържане. Много е важно тези, които предоставят услугите, да ги предоставят е, на равноправна основа и да има критерии за околната среда. Също така е въпрос колко дълго ще продължава контракта защото от това зависи готовността за инвестиции. Освен това, в всички различни случаи технологиите са различни. Така че управителите на инфраструктурата имат какво. Имаме някакъв компромисен вариант, но има още какво да се работи по тази тема от името на НП смятаме, че да се постигне общо съгласие ще е трудно. Можем да постигнем съгласие по пет основни момента. Прехвърляне на финанси между управителите на инфраструктурата и холдинга. Там трябва да има прозрачност. Прозрачност трябва да има и когато се отчитат разходите. а също и е, доходите на управителя на, на компанията, която управлява инфраструктурата. Системата, която съществува в момента, трябва да продължи да съществува. Това е много важно. И трябва заедно да помислим как да процедираме от тук нататък. Тоест, има някои моменти, по които можем да се споразумеем, но да не се впускаме в подробности сега. Eh, dank u voorzitter. Ik eh, spreek in naam van eh, Ramon Tramosa. Господин Стеркс, благодаря. Аз се изказвам от името на господин Рамон Дероса. Аз съм докладчик в Сянка и не искам да забавям процеса на обсъждане. Но, нека да обознача някои от проблемите за залата поне. Говорим за отваряне на пазара. Това е ключов момент. И точно тук трябва да намерим общи позиции. В моментната ситуацията далеч не е идеална. И това, което правим, има за цел да направи възможно отварянето на пазара. Второ, всяка страна трябва много добре да обмисли какви ще бъдат взаимоотношенията между е, и дали са оптимални взаимоотношенията между компаниите, които предоставят транспорта и компаниите, които е, са притежатели на инфраструктурата. По отношение на компромисите има едно-две неща, които са прекалено сложни, според мен, излишно сложни. И това може да затрудни ефективността на регулаторния орган. Член 56. Ново 3C. В компромиса, който се предлага сега, се казва регулаторния орган трябва да осведомява е, комисията за всяко проекто решение и след това продължава съответния текст и се изрежда. И ако е необходимо, комисията ще иска промени. Само, че кой отговаря в комисията? Става дума за 27 национални регулаторни органи и те всички ще изпращат проекто решенията си на комисията и комисията ще има 2 седмици, за да каже да или не. Може ли да си представите какво ще се случи? Аз мога да ви предскажа. Мисля, че това просто няма да работи. Освен това има едно две други неща като се казва, че комисията трябва да реши. Е, какво значи да прехвърлим топката на комисията и да видим какво ще се случва? Мисля, че трябва да помислим малко, да огледаме нещата много внимателно. Ние се стремим да упростим, да подсилим ролята на националния регулатор. Ако това искаме да направим, е, тогава комисията може да има някакъв е, вид роля на апелативен орган, но е, трябва да сме наясно на къде тласкаме работата си. Не може комисията да върши цялата администрация на едни допълнителни проверки. Може да бъде арбитър, но толкова страните членки трябва да могат националните им регулатори да си решават тези неща сами. Така че, за мен е напълно ясно, както каза господин Кун, трябва да има прозрачност за националните регулаторни органи железопътните компаниите и притежателите на инфраструктурата, тези взаимоотношения трябва да се регулират, финансово трябва да има пълна прозрачност и не само финансово, а не е така да се създадат едни удобни взаимоотношения между притежателите на инфраструктурата и железопътните компании. Ние не искаме те така да се чувстват най-прекрасно в отношенията. Във всички случаи има възможност за упростяване. И мисля, че можем да поработим още по предложенията. Още няколко момента. Член 8 за финансирането на инфраструктурата. Там се казва, че страните членки практически всички ще е, се включат в процеса на консултации, за да изготвят стратегически план за инфраструктурите. И всички ще бъдат консултирани, местните органи, всички заинтересовани страни, професионалните е, съюзи, но не само обикновените, но и браншовите, а и потребителите. Добре, но кога? Тогава точно ще бъде изготвен този стратегически план, когато ще има толкова много консултации. Аз лично в Белгия познавам системата и ако ние трябва да направим това, тогава стратегическия план за железниците ще бъде готов горе-долу някъде до следващия век. Така че е, това ще бъде проблем. А също казвате, ако доходите не са достатъчни за покриване на разходите за структура, по инфраструктура, страните членки трябва да осигурят средства за поддържане на инфраструктурата. А, значи какво се оказва? Че каквото и да прави фирмата притежател на инфраструктурата, ако те нямат средства, страните членки ще трябва да ги дадат. Защо? Защото не, не са се справили с използване на съответните мощности мисля, че не може да се формулира до 100% разходи по този начин. Ние имаме за цел да опростяваме, но трябва да огледаме добре, да разбираме пълните последствия на това, което предлагаме. И последно, трябва да бъдем много внимателни, за да направим така, че текста да бъде достатъчно последователен да няма противоречия, защото в края на кращата темата съвсем не е проста. Тя е много техническа и много трудно да се стиковат всички неща и да има една, един общ поглед върху текста от А до Я, за да е ясно какво се случва, да е ясно къде са връзките, да се оглеждат и членовете, и приложенията, и изискванията за прозрачност и така нататък. Мисля, че дискусията до този момент а, и липсва именно този общ а, поглед и последователност. Освен това, липсва ни и доверие едни към други. Не става дума само между политическите групи, а между всички заинтересовани страни. Добре, основното ни съображение е простота, но смятам, че трябва да има и последователност. И ние, ако не можем да произведем един напълно взаимовътрешно свързан документ, в който да няма взаимно противоречащи си неща, е много трудно ще да получим подкрепа. А има твърде, твърде много капани в текста, в които можем да попаднем и имаме още много работа. Eh, господин Ван Дален, благодаря господин председател. Аз също се изказвам от името на нашия докладчик в Сянка. Искам да осветля някои от проблемите, които аз съзирам. Най-напред регулаторите, регулаторните органи трябва да лобират. Когато говорим за нова агенция в рамките на Европейския съюз, тази идея никак не ни допада. Ние не сме за създаване на нови агенции на Европейския съюз, защото стават прекалено много. По-тясно сътрудничество с съществуващите органи определено е за предпочитане – но изцяло нова агенция, според нас, вече отива прекалено далеч. Второ, имам един въпрос към докладчика. разгледали ли сте внимателно ситуацията при балтийските държави? Ако не, моля, направете го, защото там ситуацията е уникална и сложна. Ако погледнем, например, Литва, там ЖП линиите вървят от изток към запад и не могат да се свържат дори с Варшава, което влияе върху конкурентоспособността на прибалтийските държави по маршрутите от прибалтийските страни в посока на изток. Така че транспортните връзки към Украина, Белорусия, Русия – по принцип винаги са зависели от държавни помощи и за това за прибалтийските държави ще бъде много трудно да ги поддържат, ако се направи последваща либерализация на пазара. Ще трябва да се конкурират с държ... железниците от Украина, Белорусия и Русия. А за финансирането не мисля, че те имат някакво готово решение – Общо заето, работейки по директивата, не бива да забравяме каква е специфичната ситуация на реалните предприятия в тези прибалтийски държави, и не само на предприятията, и на управителите на инфраструктури. И на тях ще им се наложи, може би, да увеличат цените. И после има кораби, които пътуват до Русия, може би ще им се наложи да стигат до Санкт-Петербург, за да превозват стоките. После в прибалтийските държави пък ще е необходимо да се намерят начини за по-нататъчното транспортиране на стоките. Ако не се лъжа, господин Рутер в комисията ще бъде в състояние да ни помогне с този проблем в прибалтийските държави. По-нататък, господин председател, съгласен съм с господин Стеркс, който казва, че либерализацията ще ускори достъпа до пазарите. С оглед на това ние трябва да направим нужното, за да улесним нещата. Ако има свръхкапацитет в ЖП транспорта, това е добре за спедиторите, но и за клиентите. Мисля, че трябва да се върви в тази посока, но да не се лъжем, трудности ще има. Що се отнася до стедитора от една страна и собственика на инфраструктурата от друга в нашите държави, а, има интеграция между тези две страни в един холдинг. И реално става въпрос за една холдингова компания. Така че управителите на инфраструктура би трябвало да могат да проучат дали спедиторите ще могат да се справят с евентуално увеличение на обема на работата. Но има и едно разделение между спедитора и управителя на инфраструктурата. Всъщност това е, което наричаме на английски unbundling, е, да се отделят едните от другите и да се проучат какви са основанията за определене на размера на тарифите. По принцип трябва много да внимаваме за всичко, какви последици ще има върху пазара. Мисля, че тук трябва да включим разпоредби, с които да определяме е, стимули за спедиторите, за транспортните оператори, така че те да произвеждат ефективни влакове с ниски емисии. Друг критерий за влаковете също е шума. Необходимо е за производителите да има стимули, така че те да а, постигат добри показатели. Това е, което имам да кажа от името на нашата група. Гледам с любопитство към комисията и очаквам да чуя как те могат да ни помогнат и най-вече в трудните аспекти а, в прибалтийските държави. Господин Крамер, Господин Кюн каза, че е много трудно да се а, напредне с либерализацията. Предложението на комисията се базира върху а, едно, един обзор от 2001 година. Законодателството е било ясно, след което комисията е проспала 10, 9 години и ни връща обратно този въпрос. Така че каква точно е реалната ситуация в Европа и дали на практика нещата отговарят на това, което пише в законодателството. Като цяло, ако погледнем как стои ситуацията в момента, железопътният пазар не е бил отворен. Дали е осъществено разделяне на управителите от операторите не е много ясно и не е сигурно. Ако погледнем трите принципа, за които всички сме на едно мнение – и се фокусираме само върху тях, ще свършим чудесна работа. Искаме да имаме категорично независими регулаторни органи. Съгласни сме по въпроса за финансовите потоци и сме съгласни, че материалната база за услугите трябва да е отворена за конкуренция. По тези три въпроса, ако работим фокусирано, ще можем да свършим цялата работа, която обаче е засенчена от въпроса за разделянето на управлението и притежаването на инфраструктурата ние сме сложили крайни срокове за приемане на разпоредбите, за да сме сигурни, че нещата се тълкуват така, както са предвидени. Нужна ни е същевременно и база данни. Една комисия или европейски регулатор ще трябва да върши тази работа, иначе нещата стават много сложни. Господин Стеркс, имаше пълно право по този въпрос. Ако 90% от е, проблемите могат да бъдат разрешени на национално равнище, защо ни е нужен е, регулатор на европейско равнище един? Но има проблеми вътре в политическите групи, по-отделно и между политическите групи. Има такива, които твърдят, че трябва да има такова разделение между управителите на инфраструктурата и е, операторите. Нещо, което според тях е отрешаващо значение. В някои е, държави в Европа има стрикно такова разделение, но все още няма свободен достъп до железопътните мрежи. Има пък други, които са внесли предложения за изменение, примерно е, Ламанша да не се включва да не бъде обхванато от това законодателство, както и материалната база за високоскоростните влакове. Т.е. там няма да има конкуренция. Именно това е основ... а, а именно това е основната форма на пътническия трафик и той трябва да бъде либерализиран. Как да стане това, ако бъде изключен от обхвата на директивата? Според нас пазарите трябва да се стремят към премахване на дискриминацията. Нещо, което действа реално в практиката. И е добра идея да има регулаторен имаме регулаторен орган, който функционира вече две години в железопътния сектор в Германия. Нещо обаче, което искам да отбележа е, човека, който ще се занимава с тази дейност, може би не е задължително да идва от транспортния а, сектор или от трафика. Ние, именно така се назначават и директорите в а, Германия. Регулаторният орган трябва да бъде независим но това не зависи от предишната месторабота на хората, които ще работят в него. Ето, нека да погледнем как стоят нещата в Германия. Имаме различни сружения, които следят включително и за потенциална дискриминация. И парламентът определя кой да бъде включен в този регулаторен орган от е, тези сдружения но мисля, че няма да е много вероятно да се стигне до дискриминация. Може, разбира се, отделни лица да бъдат подложени, но е малко вероятно. От друга страна има държави, които не разполагат с чак толкова големи ресурси и основните принципи трябва да въжат за всички. Относно въпроса за прибалтийските държави, Не трябваше да пишем в досието, че при балтийските държави ще имат право на дерогация. Има и други държави с проблеми, примерно между България и Турция. И там може да има проблеми. Така че, може би е по-добре да напишем текст, в който да се говори за трети страни, а не да ограничаваме текста така, че да означава, че само в прибалтийските държави има проблем. Благодаря ви, господин Рош. Благодаря, господин председател. Аз няма да повтарям това, което вече беше казано до тук. Но това, което искам да кажа е, че, както подчерта господин Штерк, в наш интерес е да гарантираме, че комисията ще отправи ясен сигнал към съвета. Ние следва да фокусираме нашите разисквания върху няколко въпроса. Защо се нуждаем от тази преработена версия? Ако пазарът беше изцяло отворен, тогава всички ще имат пълен достъп, ще има използване на различни интермодални връзки, ще има създаване на работни места, но ние имаме пазар, който не е отворен в достатъчна степен. В голяма степен той е ограничен в рамките на отделните държави. Повечето от страните не са приложили на практика законодателството и няма увеличение на пазарния дял на железопътните оператори обикновено има независим регулатор. Аз, разбира се, не бих искала да стигам чак до там, че хората, които се назначават в регулаторните органи, не трябва никога да не са работили в железниците. Това би било прекалено. Защото все пак известен опит тази област е важен. Важното е да се гарантира, че лицето, което ще бъде а, член на регулаторният орган, да бъде изцяло независимо. Ако можем да постигнем това, ще сме постигнали значителен напредък. Необходими са квалифицирани служители, които получават адекватно заплащане. Трябва да бъдат поставени срокове, в които да се отговаря на въпросите. Не трябва да се изисква от регулаторните органи да изготвят доклади непременно по всеки отделен въпрос. Защото това ще направи тези регулаторни органи неефикасни. Ние също знаем, че лицензирането е толкова сложно, че това е една от основните пречки, заедно с финансирането. Ето защо е необходимо да се опростят нещата. Относно управителите на инфраструктура. В много страни тези управители на инфраструктури се намират в сериозни финансови затруднения. Нека да гарантираме, че те ще получат нужното финансиране, за да могат да се изпълняват възложените им задачи. Беше поставен въпрос, че държавата ще трябва да се намеси под някаква форма. Аз вярвам, че въпросът е от особена важност. Трябва да има достатъчно финансиране за управителите на инфраструктурата. Аз не считам, че трябва непременно да се позоваваме на балтийските държави, но можем да споменем железопътни предприятия, които си сътрудничат с трети страни. Не трябва да се стремим към дерогация, но все пак изискванията трябва да се съобразяват с местните условия така или иначе се нуждаем от силни регулаторни органи. Трябва да помогнем на по-малките страни да организират ефикасни железници. Дали искаме разделяне на инфраструктурата от превоза, дали искаме да има разделене между пътническия и товарния трафик – дали да преминем от държавен монопол към частен монопол в бъдеще. В преходния етап ние трябва да се свършим работата, за да гарантираме оцеляването на малките предприятия и големите предприятия да действат по-лоялно, по-справедливо. Мисля, че трябва да приключим дискусиите ни по разделянето Може да не искам разделяне, но да наложа толкова много условия, които по същество да доведат е, до такова разделяне. Може би да разгледаме първо всички останали въпроси и тогава да се спрем на разделянето на инфраструктурата от, е, от превоза. Не трябва да правим от мухата слон и да хъбим твърде много енергия по въпроса за разделянето, защото не сме сигурни какво ще получим в крайна сметка. Господин Кадрауи. Благодаря. Благодаря на докладчика. Тук говорим за начина по който действа пазара, за предоставяне на равен старт на всички оператори, но трябва да не забравяме, че ние искаме железопътния транспорт да бъде по-ефективен. И не бива да подценяваме и последиците от тази техническа съвместимост, която за момента напърво, напълно не съществува в Европа. Трябва да не забравяме някои основни момента – Разбирам, че има напрежение между докладчика и докладчиците в сянка, но смятам, че този етап вече е зад гърба ни и сега можем да продължим да се движим напред. Независимо от това, че минахме и през известни борби. Докладчикът очерта основните проблеми, въпроса за регулаторния орган, за финансиране на управители, тези, които се занимават с управление на инфраструктурата, необходимостта за прозрачност. Смятам, че в тази област вече сме постигнали консенсус по тези теми. И сега трябва да видим дали вече цялата картина започва да се сглобява и да продължим нататък да разговаряме за разделянето на инфраструктурата от транспорта и така нататък. Съгласен съм с изказалите се, че е необходимо да има ясни правила за комисията, защото не би следвало да осложняваме прекалено нещата и за себе си. Комисията счита ли, че автоматично трябва да бъде намесвана в процеса, да дава мнение за решения, които се представят пред тях, или да бъде своего рода в ролята на арбитър. Тоест да се намесва само когато има проблем. Считам, че във всички случаи е, ние трябва да търсим подсилване на е, работата на регулатора. Да подсилим идеята за това какво прави регулатора. По отношение на управляващите инфраструктурата и финансирането, като стане дума за бизнес планове, става много интересно – управляващите инфраструктурата трябва ясно да покаже, че това е тяхна отговорност. И е, съответно това трябва да бъде ясно разбрано. Може би дори трябва да направим едно изслушване по въпроса. Сигурно няма да е лесно, но ще е добре да го направим. Като цяло, доста колеги е, отправиха критика тук за нивото на подробности, в които изпадаме. Тоест, дали стигаме до правилното ниво на подробности. Много неща се дискутират, но остават и още много други. И ние е, трябва в края на кращата да сме наясно, че е, текста като цяло трябва да е свързан в окончателния му вид – Независимо, че ние сега обсъждаме отделни части, е, целият текст трябва да може да сработи в края на краищата. Така че трябва да търсиме резултати. Да търсиме по-висока ефективност, по-доволни пасажери и съответно да има по-голям дял за железниците, защото те предлагат добра услуга. Още един момент, който според мен трябва да се дискутира. Например, е, как е, се комуникира по време на спешни случаи. В Белгия, да речем, от време на време се случват проблеми. И операторът много често зависи от а, е, този, който управлява инфраструктурата. И трябва да се направи така, че системата да може да реагира достатъчно ефективно в спешни случаи, То се отнася до това каква информация се подава и какво се прави. И накрая, господин председател, е, темата за повече информация за е, пътуващите, за клиента, така че всеки, който пътува, да знае какво да участва може да има варианти да се получава информация през iPhone или всякакви други модерни електронни средства. Разписанията не е толкова лесно да се намерят в момента за железопътния транспорт, колкото е примерно за самолетите. Или да си направиш маршрут по интернет, да стигнеш от Белгия до Франция. Много лесно, много прозрачно. Смятам, че тук има какво да се подобрява. Merci, monsieur le président. Brièvement. Euh, Благодаря. Съвсем накратко. Искам да поздравя докладчикът. Тя с много женска изисканост се придвижи по пътя, който съвсем не е лесен. До, в момента съвсем не е задоволително състоянието на железопътната система в Европа и тук разговаряме за хармонизация, за взаимна съвместимост. Но какво можем да направим, ако системата не е достатъчно ефективна? и съответно има проблеми с инфраструктурата. Така че проблема наистина е голям. Ако искаме да има напълно отворена конкурентно способна система, Европа трябва да търси альтернативи на, на другите видове транспорт. Първият е, пакет е, от законодателство вече дори не може и да се прилага, така че ние не трябва да се придържаме към същата система за толкова сложни текстове, които се подават на всякакви е, интерпретации. Трябва да търсиме яснота и ефективност Затова, без да се впускам в подробности по измененията, първо трябва да постигнем съгласие по темата, че трябва да има силен национален оператор. Това трябва да бъде казано ясно. Не е редно да има безкрайни консултации и безкрайни задължения от комисията. Мисля, че там всички са съгласни. И също така трябва да се търси е, контрол на европейско ниво, но трябва също така и националните е, регулатори да бъдат достатъчно силни. Европейската агенция може да върши тази дейност. Второ, трябва да разсъждаваме по въпросите за сигурност и взаимосвързаност. Защото ако не свържеме тези аспекти с законодателството, тогава отново няма да можем да отворим е, системата. Правилата за финансиране и за прогнозиране, те трябва да бъдат и лесни, и да бъдат е, приемливи за страните, и то зависимост от техния размер, защото в зависимост от географското им положение, те имат различни изисквания и съображения. Освен това, в съвета този текст трябва да може да мине. И последно, за разделянето на инфраструктурата и транспорта. Смятам, че всички са наясни и са съгласни за това, че това отваря пазарите и ние трябва много ясно да работим в тази посока, но все пак има трудности. Много, много сложни ще бъдат разпоредбите за свързване на националните линии в една международна система. Това ще предизвика огромна е, полемика. Не можем просто ей така да кажем отваря се системата, защото е, във всеки момент, в който искаме да направим една стъпка, трябва да отчетем и сложността на системата не можем да кажем, ще ги разделим, ама не съвсем, ама ще сложим условия. Мисля, че това няма да донесе нищо. И също отново по въпроса за нивото на подробности. Колкото повече е, се занимаваме с изчистването на текста, колкото повече се занимаваме с въпроса за сигурността и взаимно общата оперативност, толкова по-сигурно е, че ще дадем альтернатива за транспорт, който не е свързан с много емисии. Благодаря, господин Перка. Äh, Благодаря, господин председател. Поздравление за докладчика. Имам само един коментар след всичко, което се каза. Искам да се концентрираме върху важните неща. Според мен е съществено, е необходимо да се направи един преглед, да се върнем към началото и да си спомним каква е общата цел. Много хора го казаха, включително и докладчика, поставянето на една цел, която е альтернатива на пътния транспорт. Идеята е да може да се пътува из Европа с влак по същия начин, по който в момента пътуваме с самолет. Има прозрачност при определенето на цените на билетите, системата се използва без бюрокрация, ненужни бариери или пазарни ограничения. И ако приемем, че и тук това е целта ни, трябва да внимаваме да не паднем в капана, да навлизаме в прекалено детайлно регулиране. Аз съм нов в тази комисия и има и доста неща, които не разбирам, както и други депутати. Но, когато гледам всички тези аспекти и точки, мисля, че ние сме изложени на опасност като парламент да прекалим с подробностите в регулирането освен ако това, е, е, което имаме в това предложение, не се премисли. Всъщност може да се приеме, че парламентът губи е, виждането си за крайната цел, навлизайки в детайли. Все пак искам да спомена един-два детайла. Е, например, компромис 2, който се отнася до членове 6 и 7 за управителите на инфраструктурата. Има разпоредби за изпълнението, които са вписани в приложението относно членовете на борда и ограничението за две годишна дейност, след което три годишен период и така нататък и така нататък. Множество примери могат да се дадат, но ето ви един добър пример как прекалено много навлизаме в детайли. Подобни детайлни разпоредби трябва да се заличат, включително нещата, които са включени в компромисния вариант. Той също е прекалено подробен. Член 13 би могло да бъдем обвинени, че не гледаме пазарно на нещата, защото там пише, че услугите трябва да могат да се предоставят свободно. Обаче, ако не се предостави тази услуга, ще трябва не само да се даде обосновка, но да сме наясно, че съществува риска да се появи и конкурент, който да предостави нужното ниво на обслужване, както от техническа страна, така и от ценова. Тоест, трябва да внимаваме, да премерваме добре нещата, да сме предпазливи. Споменаха се и фактори като шума, те са фактори и в сухоземния транспорт, т.е. не трябва да има баланс между превозите по сухоземните пътища и по железопътните. Трябва да се направи една оценка на въздействието на шума и замърсяването, щом за пътищата може, би трябвало да може и за железопътните а, линии да се направи. Тоест, има неща, които бихме могли да извършим, за да дадем една по-голяма сила на този законов акт и да, се, да е ясно, че Европейския парламент подкрепя даването на достъп до железопътния транспорт, да има свобода на услугите, да има по-голяма прозрачност и високо качество. Господин Сайлем. А имам няколко бележки. Благодаря на всички, които сътрудничиха. Ще се огранича с два въпроса по финансовия, финансите и шума. Изменение 8, 1 и 5. Достъпа до мрежата трябва да бъде регулиран в един акт за изпъл... изпълнителен акт а, също така трябва да има възможност прогресивно да започне да се прилага е, изискванията, защото ако в момента случая не е така. Комисията трябва да ни представи една иллюстрация за това как се правят разходите и в точка 8 трябва съответно да се базират изискванията на анализ. Намаленията. Там трябва да има пълна отчетност както за железопътния състав, така и инфраструктурата. Tego przepisu i kwestie dotyczące hałasu, artykuł 31, punkt 5, mając na uwadze sytuację. Освен това, при цените трябва да се внимава да не би загубите в една област да бъдат компенсирани с увеличаване цената в друга. Доколкото още няма ясен механизъм за хармонизация на изискванията, тогава нивата на шума, които ще бъдат определени според Бялата книга, публикувана от комисията, ще има период за прилагане на този материал до 2020 година. Би следвало да се приеме съответен механизъм, и не е ясно дали той ще бъде по-ефективен от е, съществуващия механизъм на тарифите, т.е. да има намалени тарифи за операторите, чието железопътен състав е по-модерен или просто да се отнема достъпа до предоставяне на услуги на някои оператори, които не разполагат с модерни мощности. Е, Благодаря. Искам да изкажа благодарност към докладчика, както и на всички, които са работили по текста, който си имаше своите трудности. И не всичко е по мет и масло, особено по такава сериозна тема. Относно пакета, който стои пред мен и компромисните изменения, на страница 13 за отварянето на пазара, там все още няма текст. А този въпрос е централен в нашата дискусия. Реално ние не знаем докъде са стигнали нещата с отварянето на пазара, както то, то се споменава на места, но тук в четвърта глава по някаква причина самия текст още не е готов. Смятам, че либерализацията трябва да бъде преди всички други опити за регулиране на бизнес структурите. Иначе ще прекалим с регулирането и ще осложним ненужно живота на хората. Аз смятам, че тук има проблем с последователността, с а, възможността да се работи и как да функционират нещата. Ще бъда благодарен, ако някой ми каже дали ние сме готови да отидем вече към отваряне на пазара. А, също да ме осветли ако някой по въпроса за разделянето на инфраструктурата от превоза там не може да се постигне напредък, ако пазарът не е отворен. Така че смятам, че отварянето на пазара е предусловие за множество други аспекти. Сега, по въпроса за последната миля. Никога няма да сме конкурентно способни с сухоземния транспорт или пък с другите видове транспортна инфраструктура, ако не успеем да направим а, взаимни връзки. Трябва да има а, сериозни връзки в мрежата, такива, които липсват да се изградят. Това са слабите страни. А при разделянето на инфраструктурата от превоза, именно такива са основните а, характеристики. Освен връзките, трябва да има и а, добро, добър менеджмент и да има оператори, които да движат влаковете реално. Бихте могли да си представите самостоятелни компании. По принцип, относно компромиса, ни е дадено едно предложение. Аз имам няколко въпроса, за да си изясня нещата. В точка Е латинско, относно разделянето, моля някой да ми каже, кой ще назначава така наречените CDA в компаниите. Също ми се ще да има един добре, една добра дефиниция на а, инфраструктурата и на управителите на инфраструктура, която да послужи добре за целите на документа и да можем да постигнем нужния компромис. Има и някои препратки, които не са. Може би не са най-подходящите, т.е. нещата трябва да се изгладят. Много благодаря за изказванията. Всички те бяха много интересни. След като бях председател на заседанието на докладчиците в Сянка през юни в Страсбург, усетих едно отношение, което обаче беше различно от това отношение, е, което виждам тук в момента. Става въпрос за проблеми и още проблеми и така нататък. Винаги се опитваме да държим нещата в много проста форма, за да успеем да постигнем напредък. Такъв е призива и аз съм съгласен с това. Може би трябва още едно заседание на докладчиците всяка да се проведе, за да изчистим евентуалните проблеми, защото сърцевината е следното. Този процес може да бъде невероятно малък по мащаб, а ние трябва да предвидим а, възможност до ноември да мине през парламента този акт а, и да сме взели и позицията на съвета. Ние в момента се движим с скоростта на най-бавните влакове, вместо с тази на високоскоростните и трябва да си ускорим схода на работата. Нека да не забравяме, нека си припомним защо тези неща са интересни, защо искаме да се променят нещата сега. Защото в миналото не са се променяли от първия железопътен пакет насам, както спомена един от колегите, в последните 9 години нищо не се е случило и не се е подобрило. Всичко си е по-старому. Тоест, ние трябва да съзнаваме своето задължение като комисия по този въпрос – включително и докладчиците в сянка, трябва много сериозно да погледнат на своята отговорност по отношение на това техническо досие. Нещо, което мога да твърдя е, че комисията е дала едно предложение с твърде техническо естество. Може би щеше да е по-бързо работата ни, ако имахме едно доста по- просто е, предложение на комисията, не този едва ли не технически наръчник, който държим в ръцете си. Сега по въпроса за свръхрегулирането, нужно е да имаме регулатор, който е независим и разполага с инструментите, за да си свърши работата, но това а, не е някаква парадоксална мечта. Просто искам операторите да си вършат работата, влаковете да вървят, регулаторите да регулират и управителите на инфраструктурата да управляват. Това обаче, което ме безпокои е, като риск, е ако операторите на влакове се опитват да регулират, регулиращите, регулаторите управляват инфраструктурата, а пък управителите на инфраструктурата искат да карат влака. Ако това стане последното, това си е направо път към провал. Малко по-късно днес ще имаме заседание на докладчиците в Сянка. Надявам се да постигнем напредък. Господин Крайчик много добре е, прецени как изглеждат компромисите, но важно е да имаме компромис в една Постигнали сме компромис само в една от 7 или 8 области. Виждате колко трудно се е да се постига на компромис. Всеки трябва да се е, стреми към компромис, защото в крайна сметка може да се окаже, че не е възможно да е, се подкрепят компромисите или пък може всички е, групи в парламента да подкрепят е, компромиса. Това си ми е една мечта на мен. Може би ще се случи. крайна сметка ще се проведе гласуване и ще видим какъв ще е резултата. Господин Ройтер от комисията. Благодаря много, господин председател. Уважаеми депутати, както каза е, и вашият председател. Аз съм много окоръжен в днешната дискусия, защото мисля, че дискусията е обърната към бъдещето. Искам да ви припомня няколко важни елемента, няколко важни дати в този контекст. Съответните комисари е, и комисарите и аз като директор сме поставени отдавна под натиск за тази преработена версия от 17 септември миналата година. Също времено имаше заведени дела за нарушения. Аз ви представих преработената версия. Сега в съвета има един общ подход – 9 месеца след като беше представено предложението. Има известна нужда от а, ускоряване на работата за приемането на тази преработена версия. Ние съвсем целенасочено сме се фокусирали върху три основни елемента. Първият е дългосрочна стратегия за инфраструктурата, включваща финансирането, балансирането на сметките, принципите за натоварване и прочие. На второ място засилване на регулаторната функция и на трето място са допълнителните услуги, осигуряването на енергия и прочие. Това са трите стълба, върху които ние се фокусирахме в преработената версия. Аз се запознах с доста от измененията в доклада на госпожа Серакяни и компромисните изменения, договорени с докладчиците в Сянка, които са във вярната посока. Но нека да бъда съвсем откровен. Ние също сме обезпокоени за някои от нещата, които виждаме за сега в предварителен порядък и ще започна с разделянето на функциите. На 27 септември, когато бях пред вашата комисия, вие ме попитахте за разделянето на функциите. И аз ясно тогава ви заявих, че имаме стратегия да се обърнем към съда, да проверим дали приложение пето от съобщението от 2006 е вярното тълкование и ние не засягаме въпроса за разделянето на функциите в преработената версия. Ние се противопоставихме при нашия общ подход на държавите членки да обърнат законодателството що се отнася до първия железопътен пакет, тъй като имаше подобни опити. Но ние искаме да се обърнем към съда и той да се произнесе по тези въпроси. А не да се опитваме по заобиколния начин да изменяме едно или друго. Ние не сме за това сегашната а, преработка да се използва за разрешаването на проблема с разделянето на функциите. Заместник председателя на комисията Калас пое ангажимент да излезе с предложения през 2012 година. Ние вече работим по такова. А, ако бъде решен проблема с преработката, ние извършваме оценка на въздействието, относно подготовката на предложения. Господин Канчани също постави въпроса за либерализацията на вътрешния пътнически ЖП транспорт. И двата въпроса са включени в работната програма на комисията, те са заложени в Бялата книга. И третият елемент, който също е важен, се отнася до сертификацията и оперативната съвместимост. Това са въпроси, които ще бъдат разгледани през 2012 година. Ако обаче сега ние смесим дебата за преработката, с всички тези въпроси, с цел, всички въпроси, свързани с железниците, аз мога да предвидя, че ще имаме дълги преговори. Комисията, може би, ще направи предложение в мандата на този парламент 2013 или началото на 2014 и ще сме загубили още 3 или 4 години. Това е изявление, което искам да направя тук пред вас по въпроса за разделянето на функциите и за либерализацията. Сега, ако ми позволите, да се спе на някои от компромисните изменения. Първо, в много от компромисните изменения констатираме, че има засилване на противопоставянето на общия подход в съвета независимо дали става дума за развитието на инфраструктурата, за точното дефиниране на достъп до услуги или засилване ролята на регулаторните органи. Ние сме обезпокоени и за някои конкретни изменения, където имаме усещането, че има връщане назад. Има връщане назад, що се отнася до общия подход и що се отнася до това, което предложи Европейската комисия. Някои от измененията са по-слаби и след като изслушах днешните разисквания, аз просто не разбирам. Аз не разбирам. Ще ви дам три примера. Балансирането на сметките на управителите на инфраструктурата. Комисията предложи а, това да стане в срок от 3 години съветът поне свърза този въпрос с многогодишните договори, не непременно с 3 години. Вашите компромисни изменения не поставят изобщо никакви срокове. Вторият пример. Операторите на обектите, предоставящи услуги. Ние а, поискахме това, комис... съвета обаче отказа, но е готов а, да премине към разделяне на сметките, поне да има някаква прозрачност. Искаме да се разделят всички тези искания, свързани с разделянето. Третият пример е с националните регулаторни органи. Вие искате да ограничите правомощията на националните регулаторни органи и да ги сведете до случаи на дискриминация. Но всъщност в много други случаи, като прекалено високи такси, недостатъчна ефективност, недостатъчна информация за графиците, за поддръжка и прочие, също са въпроси, които могат да се разгледат от регулаторните органи. Въпроса за избягване на дискриминацията засяга всички регулатори, но не всички искат да вървят точно в тази посока. Мога да се спра на още други въпроси за таксите за ползване на инфраструктура, ролята, която искате да предадете на делегираните актове. Искам само да ви кажа, че в доста от измененията, компромисните изменения има връщане назад по общия подход и по отношение на предложението на Европейската комисия. Ние сме всички за упростяване, за по-малко бюрокрация. И що се отнася до казаното от господин Штерка, Искам да го уверя, че ние искаме всички 27 държави членки да се обърнат към нас. В член 63 има разпоредба, която позволява намеса на комисията така или иначе. Т.е. в известен смисъл не трябва да се обременява комисията с твърде много бюрократични процеси, да не се налага да се превежда на 27, 23 езика становище на комисията. И така, ние сме ясно на мнение, че конкретните случаи, свързани с балтийските държави, заслужават да бъдат обмислени, но а, от предишен опит мога да кажа, че не трябва да има дерогации. Може да е, а, има някои специфични правила, но да се избегне дерогацията, да няма постоянна дерогация. Бих могъл да продължа и във връзка с някои от въпросите, които бяха поставени тук, но имам ограничено време. Искам само да подчертая пред вас, че ние сме поставили железопътния транспорт в центъра на нашата политика за следващите няколко години – и знаем, че ако искаме да постигнем целите заложени в Бялата книга, трябва да предприемем стъпки напред. Заместни председателя Калас е изключително силно ангажиран по тези въпроси, както знаете. Той има визия за единно европейско железопътно пространство, но моля да имате предвид, че преработката е само една стъпка ние трябва да разгледаме въпроса за оперативната съвместимост, за сертификацията, за либерализирането на вътрешния пътнически транспорт, всичко, което е свързано с инфраструктурата и се надявам този въпрос да се разисква в скоро време в комисията. И също въпроса за разделение на функциите. Но нека да не смесваме всичко заедно и да парализираме процеса. Това е а, накратко а, какво мисли комисията по въпроса. Господин а, председателят. Благодаря. Благодаря на комисията за тяхното становище. Sì, grazie <clears throat> Presidente. Ma mh, mi chiedo se all'interno della Commissione... Дамата има докладчиката. Питам се, в комисията говорим ясно. Чух и какво казва господин Калас. Сега казвате, че ние сме за разделяне на собствеността на инфраструктурата и на транспорта но подобни коментари се чуват и на много високо ниво в комисията. Затова е много важно представителите на комисията кого точно слушат. Смятам, че трябва да е много ясно това и не да си противоречите в зависимост от инструкции. Преработеният текст бе даден на парламента много късно в сравнение с първоначалното съобщение. и комисията трябва да се съобрази, да спазва този график. Просто имаше закъснение на текста. Искам малко повече пояснение от комисията в такъв смисъл. Парламентът не иска да се бави но трябва да реагираме и на решенията на съда. Ние се опитваме да бъдем амбициозни, да се движим достатъчно бързо в посока на създаване на един европейско железопътно пространство. И парламента трябва да огледа различните части на преработения текст има вече подадени изменения, компромисни текстове, е, водят се обсъждане по тях. Разбира се, че искаме нещата да са пределно прости, що се отнася до регулатора. Там някои клаузи, които са прекалено тежки, може би могат да бъдат е, премахнати. И мисля, че принципите, на които се базирам, се споделят и от докладчиците в сянка. Нашият опит бе да създадем текст, който да дава възможност регулатора да е силен и независим, да се дава възможност за прозрачност и за постигане на важните задачи, които се обозначават в измененията. По отношение на упростяването на дейността, трябва да се помисли за приложното поле в такъв смисъл. За балтийските страни, господин Зелеп повдигна този въпрос и го е повдигал нееднократно. Аз лично смятам, че никой не иска общо се покриващо изключение за тях, но трябва да отчитаме и техните безпокойства. Знам, че и съвета работи по тази тема. Та, да повторя, парламента трябва да бъде амбициозен в своите планове. Когато говорим за националните регулатори, можем да обсъждаме текста на компромисните изменения. В компромисните изменения не се е, говори за разделяне, говориме само за прозрачно, за сметките на надзорния орган и така нататък. Трябва да се изясни ролята на операторите е, на практика – По въпроса за финансирането смятам, че компромисният текст е много добър. По делегираните актове смятам, че също е достатъчно ясен текста. Член 13 за ремонт и поддръжка и съответните услуги. Там може да се продължи работата за компромисен текст. Но вече става твърде късно и не мога да кажа, че ще свършим всичко Визуално дебак и qui абсолютно complètement fini. Благодаря, да. Не сме свършили всичко, защото темата е много голяма. Сега продължаваме към следващата точка. Позиция на парламента относно проекта бюджета за 2012. Господин Либерацки, може би може. Не е тук, но да чуеме кой ще го представи накратко. Як. Господин Алкадори. Да, господин Либерацки не може да бъде днес тук и ме помоли да предам неговите коментари. Първо за графика. Знаете, че проекто доклада се опира, разбира се, на проекто е, бюджета, изготвен от комисията. Междувременно стана ясно и позицията на съвета по определени е, точки и ние трябва да вземем отношение именно по тази е, позиция. И да ви кажа първо добрата новина. Комисията реагира на нашите предложения за трите пилотни проекта. Единият проект беше за културно наследство в Европа, втория за доста достъп до туризъм за всички и третия системи за информация и резервиране в транспортния сектор. Ние искахме и трите проекта да могат да започнат. Комисията не коментира за националното наследство и за туризма, а за интегрираната система за резервации се изказаха много положително, но разбира се, направиха и ред коментари, които са свързани и с дейността до момента по процедурата на коментология. Това беше добрата новина. Не толкова добрата новина е, че Корепер на 27 юни настоя да отпаднат ред бюджетни линии и до известна степен това не е толкова зле. Има съкръщения, примерно от порядъка на 10 милиона евро за бюджета 2012. 0,6% намаление спрямо предложението на комисията. А по отношение на разходите и плащанията 140 милиона. Това е много, 12%. Така че трябва да се обясни по някакъв начин това огромно разминаване. Втората проблемна точка е, е транспортните, европейските транспортни мрежи. Там има много големи намаления. 11,5% в сравнение с първоначално заложената сума от комисията. За агенциите също има намаление от страна на съвета от 7,3 милиона. 45,4 милиона бюджет бе предвиден първоначално. В такъв смисъл много се радвам, че комисията ни подкрепя за пилотните проекти. Но трябва много да внимаваме какви цифри се залагат в проекто бюджет. Ние в комисията от транспорта искаме цифрите да са до приемливия минимум, но съвета е, слиза под тях. Е, трансевропейските транспортни мрежи, например, са един такъв е, случай. Смятам, че ние са необходими няколко дни, 27 да обмислим. 27 юли е последният срок и трябва да поработим в групите, за да изработим една обща стратегия за процес. Председател. Е, фиктив Аз съм докладчик в сянка по това досие и искам да кажа, че докладът, е, който е предложен от господин Либерацки, е много добър. Няма много коментари от НП. Накрая, може би, може да се внесат малко нюанси по отношение на бюджета на агенциите, защото там темата винаги е малко деликатна. Не бива и много да е, дразниме зелените. Няма какво да добавя към думите на господин Кадрави. Действително много малки, много малки са намаленията. По пилотните проекти всичко, което се предлага е доста приемливо. Взе се предвид предложението на комисията, което е добре, защото в бюджета в крайна кръща няма чак толкова много отделни елементи за теоризма. Корепер е доста много сложно там, възмутително. Този, там искат едно е, приложение, едни позиции, е, които се базират единствено на счетоводни съображения. Много, много твърда позиция. И Имаше предложения от комисията, които не бяха приемливи, но имаше и много реалистични предложения. И много трудно да се постъпва и да се отчита толкова негъвкаво. Що се отнася до темата за инфраструктурата, съответните условия за регионални кредити и така нататък, може би може да се обсъжда и въпроса за един специализиран фонд, защото не може да се очаква от страните членки да извадат такива средства. За мен не знам как точно ще се получи. Агенциите още веднъж проблем. Припомням ви, че има съществена разлика между това, което нашата комисия си представя и съвета, и това, което съвета си представя за агенциите. В край на кращата агенциите са тези, които е, работят на място и нашата комисия се възползва от техните, е, тяхната помощ. Така че съвета не може да смята, че агенциите са единствено административни органи и това абсолютно не е така. Освен това, най-смайдващо е, че в договора се говори, че трябва да има интегрирана морска политика – а също времено се иска преразглеждане на политиката за агенцията и съответно се правят неописуеми предложения за намаления. Не разбирам от една... Значи има един вид политически декларации, че трябва да се подсилва инфраструктурата, трябва да се инвестира, трябва да има интегрирана политика, трябва да се координираме по-добре, трябва да има агенции за европейската и изведнъж съвета, когато трябва да има и съответен бюджет, всички тия неща изчезват. Как ще се води тая политика, като няма средства? И накрая Саид коментира факта, че съвета ще даде проекто от текста на 22 и тогава ние ще имаме до 27-ми срок да огледаме и да представим изменения. Много кратък срок, но все пак трябва да е ясно, че поне ще имаме, да сме благодарни, че ще имаме текста на съвета, защото иначе можеше и това да не стане. Сега давам думата на господин Старкс. jammer genoeg in het ziekenhuis is en, en moet... Благодаря от името на Майснер, който за съжаление се наложи да постъпи в болница. Се налага аз да изложа нещата, като госпожа Майснер ми посочи най-вече две, два момента, които искам да изложа тук. Становището на господин Либерацки всъщност изразява виждането на нашата група най-вече в параграф 6 за морската политика и 7 за туризма. Те са много важни, но в... Е, и ние имаме няколко изменения по тях, които искаме да внесем. Също искаме да се променят цифрите от бюджета на Европейската комисия, съобщени малко по-рано, защото така бюджетът не отразява значението, което се придава на транспорта в стратегията Европа 2020 примерно трансевропейските мрежи, е, Цезар. Това е една важна област и не е приемливо цифрата да е тази, която сега е записана. Има услуги по тези трансевропейски транспортни мрежи в момента. Относно пилотните проекти, са и вече даде коментар, но ние смятаме, че те са от съществено значение – и трябва да бъдем твърди по отношение на тях и по-конкретно при интегрираната система за издаване на билети. Мисля, че това е въпрос, на който Европейската комисия трябва да отговори, а именно защо само три държави, а не по-голяма по бройка от тази. Благодаря, господин Стеркс. Госпожа Фостер има думата. Тя представлява е, докладчика в сянка. Благодаря. Съвсем накратко, съвсем ясно е. Господин Штеркс току-що ни даде пример за проект, който ние силно подкрепяме, Сезар, единното европейско небе. Той е от изключително голямо значение за всички нас, но не искам с риск да ви разваля настроението. Ще кажа, господин Либерацки е написал един много сбит и пълен доклад. Тук всичко се свежда до повече пари и повече пари, увеличаване на обществените финанси и въобще до финансиране. Но нямам представа откъде могат да дойдат всичките тези пари. Според нас, още от самото начало е ясно, че където разполагаме с съществуващи ресурси, ние трябва да направим преразпределение на парите. А ако се стремим да правим други проекти, ние трябва да намерим пари от бюджетите, които имаме. Говорим за бюджети, които възлизат на милиони и милиарди на практика, но други пари няма, които да извадим някакси от неясно откъде. Ако погледнем пилотните проекти в туризма, защо трябва ние да финансираме пилотните проекти? Примерно, интегрираното издаване на билети, ако погледнем за влаковете, примерно, и за другите видове транспорт. В интерес на самите бизнес оператори е да въведат тази интегрирана система, за да увеличат печалбите. Защо Европейския съюз трябва да почне да налива купища пари в такива проекти, когато реално бизнесът трябва да го направи сам? Естествено, че можем. Естествено, че можем да дадем правилните насоки, но нека да продължим да мислим едно по едно. Трябва да сме наясно. Нямаме пари, които да продължаваме да хвърляме за всяко едно ново нещо, което изникне. Да, туризма важно е, там има огромен, конку... огромна конкуренция в различните държави, Хубаво е да имаме хора, които посещават Европа, но реално а, трябва да сме а, наясно, че бизнесът е този, който трябва да инвестира. Иначе докладчикът е написал а, хубав доклад, но аз ви развалих настроението, като казах, че нямаме повече пари. А тези, които имаме, да, трябва да ги използваме много разумно, да решаваме за кои проекти да ги влагаме и изобщо да се разходват по-целесообразно средствата. Благодаря, господин Крамер. Аз пред... представлявам господин Ронд, който е на а, едно служебно пътуване. Устойчивостта е включена в бюджета. Ако погледнем Лисабонския договор, ще видим, че туризмът за първи път се споменава. Той е залегнал в договора и това трябва да се отрази и в бюджета. Сега сумата може да не е много голяма, но ни е необходим допълнителен бюджетен ред за устойчив туризъм. Това би трябвало да може да се изпълни. Научната и развойна дейност. До момента има много научни изследвания, може би не най-подходящите. Около 50 милиарда, например, са инвестирани в ядрената енергетика. Според мен, що се отнася до научната и развойна дейност, ние трябва да гледаме към други области. Например, в железопътния сектор няма перспектива за прогрес, ако не решим въпроса за шума. И вместо да инвестираме в инфраструктура, ние можем да инвестираме в подвижен състав, сумата ще е наполовина, бързо ще направим преустройство на системата и ще постигнем по-добър резултат. Бихме могли да имаме съфинансиране на равнище Европейски съюз и не само за инфраструктурата, изобщо за ефективността. За всичко това е нужно да се смени подхода. Какво да кажем за по-големите проекти? В Европа Ние определихме кориде, коридори, но самите държави членки трябва да вземат конкретните решения във връзка с тях. Когато става въпрос за по-големи проекти, има големи а, суми, които са на разположение. Примерно, а, Бал, Балтийско море, Адриатическо море е коридора чрез, през Талин и чак до а, Средиземно море. Това е коридор номер 5. Той трябва да бъде железопътен коридор. Това, което получи подкрепа там, е съвсем логично, но този коридор ще трябва да се пресече с друг коридор, който минава през Братислава и отива до Париж през Виена. Австрийците искат да имат един тунел през Алпите. Ясно е, че няма да доживеем завършването на този тунел, той е и скъп, ще прави връзка между от Виена до мястото, където да се пресече с коридор 5. Можем да направим една разумна връзка между двата коридора, ако не харчим прекалено много пари за такъв трансалпийски коридор. Изобщо трябва да разглеждаме всички възможни альтернативи и коя колко струва. Трябва по-разумно да харчим парите, отколкото го правим в момента господин Кюн. Благодаря, господин председател. Аз имам един въпрос към представителя на комисията по въпрос поставен от господин Крамер. Ако през следващите 10 години искаме да увеличим с 20% железопътния транспорт, както на пътници, така и на товари, нивата на шум ще се увеличат значително. За съжаление, ние инвестираме само в инфраструктура, защото така са написани правилата. Системата за сигнализация има бюджет, който е предвиден about 450 хиляди милиона всяка година. Но също времено инвестирането в подвижния състав минава по друга линия. Може би е по-добре да преминем към осъвременяване на спирачните системи, за да се намали нивото на шума. Държавите членки могат да се включат. ЖП операторите също могат да дадат своя принос ако можем да си осигурим 350 милиона финансиране, това би била ефикасна, добра мярка. Господин Бонучи. Благодаря, господин председател. Комисията естествено предлага, подкрепя предложенията на докладчика, като така обръща внимание – няма да влизам в е, подробности по някои от е, въпросите, но искам да ви призова да погледнете внимателно въпроса с агенциите. Темата е много деликатна. От 2011 година се опитваме да направим реформа с е, персонал. През 2012 се искат няколко позиции и те са е, важни за изпълняване на новите задачи, които имат да изпълняват е, агенциите, включително ЕМСА. Това е Агенцията за морска безопасност, е, също Агенцията за авиационна безопасност, така че трябва да се реши как точно да се разпределят тези постове. По другите е, моменти, които бяха коментирани, е, единното европейско е, нева, е, небе, там има много съществени съкръщения, така че не е ясно там колко ще се напредва. А, по отношение на научните изследвания, там определено може по-рационално да се формулират целите. И в такъв смисъл може да се е, предвиди нещо, да се прави нещо за подвижния състав. Но за да може да се върши това, трябва да се смени правното основание. Нямам други коментари. Е, поздравяваме докладчика за направения анализ. Благодаря, господин а, е, директор. Няма да давам думата отново на докладчика. Тя просто не е тук. Затова минаваме към следващата точка от дневния ред, което е е, доклада за данните от досиета на пътниците. Давам думата на госпожа Ева Лихтенберг. Тя току-що дойде, но пък е, виждам, че си разговаря с съседа. Госпожа Лихтенбергер, имате. Стигнахме до точката, която има е, отношение към вас. А, именно доклада за данните на пътниците. И преди да започнете да ни представите доклада, искам само да кажа, че докладът от съвета за бюджета е, ще се представи на 22 юли и ние можем да подаваме изменения до 27 юли. Документът трябва да бъде гласуван в края на октомври, на, в началото на октомври в комисия, 30 август, извинете, в комисия, значи първото ни заседание след лятото, на 6 октомври в комисията е по бюджета и октомври в пленарна зала. Е, така че да може да се задвижи процедурата преди края на годината. Заповядайте сега, госпожо Лихтенберги, да ни говорите за пътническите данни. Благодаря много, господин председател. Данните за пътниците и тяхното използване, обработване – Този въпрос буди много дебати напоследък. Всички си спомнят най-новата история. Знаете, че проведохме много интересно изслушване по тази тема. И тогава се запознахме с информация от системата за компютърна резервация CRS, и не може да бъдат разделени някои групи данни. Ние имаме известен опит, натрупан наскоро. Европейският надзорен орган за защита на данните и правната служба в съвета ни предоставят становища по някои въпроси. Има развитие на ситуацията в Германия и става ясно, че продължават да съществуват доста големи проблеми, свързани с пропорционалността както и с това, доколко адекватно е използването на тези данни. Мисля, че имаме сега малко по-добра представа по какъв начин да постигнем целите. Всеки, който се включва в дебата на по-късен етап и който не разполага с предишната информация, сигурно би желал да знае колко ще струва всичко това в рамките на общия бюджет за сигурност тъй като липсваше прозрачност и яснота в много области. Това, което се опитах да направя, е да организирам становището му по такъв начин, че да отчетем последните развития в правната област – Освен това, да поискаме от комисията да разясни кой ще плати цената. Сега по някои детайли има вече а, натрупен опит в съда е, относно дефинициите, какво представлява а, тежко престъпление. В различните държави членки се разглежда по различен начин този въпрос. Говори се за мерки за борба с тероризма. Разбира се, много е важно да се знае какво се включва в тези дефиниции. Нуждаем се от изясняване на дефинициите, защото на този етап те не са достатъчно ясни. Също по въпроса за прехвърлянето на данните, например, на трети страни. Това е една от трудностите, на която се натъкнахме. Не става дума за обичайния обмен на информация, на базата на сключени спогодби. Тази информация може да бъде предавана Аз се опитах да събера информация за становищата на конституционните съдилища на държавите членки по въпроса. Например, за авиацията, ако трябва да пътувате, имате някои конституционно гарантирани права. Или пък към някои случаи трябва да се откажете от тези конституционни права, когато се качите на самолета. Сигурността, конфиденциалността на данните. Аз се опитах да запазя яснотата на базата на това, с което разполагаме към момента и да се опитам да свържа всички неща, да предложа изменения, които да отчитат всички тези аспекти. Миналия път, когато проведохме среща с докладчиците в Сянка в Страсбург, не съумяхме да се споразумеем по удовлетворителен срок – но аз продължавам да съм съвсем открита и ще търсим двустранно разрешаване на проблемите. Трябва да кажа, че няма да стане на 1 август, нито на 2 август. Зная, че всички са изморени и че се нуждаете от почивка но така или иначе ще съм на ваше разположение, ще се вслушвам в становището на колегите. Аз изпитвам известна а, отговорност а, спрямо Комисията по правните въпроси, когато става дума за а, въпроси свързани с транспорта, но тук говорим също и за законност авиокомпаниите, от тях е, се очаква да спазват определени норми. Очевидно, те ще имат а, е, някои възражения в тази област и трябва да потърсим е, общ път напред за съхраняването на, на данните, защото в някои случаи може да е 15 години, 6 месеца в други случаи. Трябва да се намери нещо общо от гледна точка на правната страна на въпроса и целите, за които ще се използват данните. Данните могат да се събират понякога за е, е, една цел, а да се използват последствия за друга. И ние за това трябва много сериозно да разгледаме тези въпроси. Много голяма доза предпазливост трябва да бъде проявена от наша страна. може да се прави оценка и на другите форми на транспорт, за които става дума. Господин Грош. Благодаря. Опитах се да прочета нещата, но не можах да проследя съвсем отблизо темата. Знам, че ще трябва да има и координация между нашата комисия и други комисии. И аз лично ще направя изменения по предложението. В край на кращата ние сме тук, за да защитаваме гражданите, а не тези, които създават проблеми. Сега Вярно, влизаме в областта на тероризъм и престъпления, но трябва да се търси начин да се защитават гражданите. Съгласен съм с това, че данните не бива да се използват за други цели. Въпроса с тежките престъпления, това е важно. Там трябва да се търсят е, споразумения и тероризма също, мисля, че трябва да внимаваме как ще формулираме дефиниции, които страните членки да са готови да приемат. А има и някои неща, които трябва да бъдат огледани на международно ниво. Има други, за които трябва да мислим дали няма чисто вътрешно европейско измерение. Ако бъдем достатъчно ясни на ниво Европейски съюз, ще имаме по-силна позиция и на международно ниво. Ние не искаме, разбира се, да даваме възможност терористи и престъпници да се възползват от е, тези данни, но трябва да отчитаме и е, ситуацията в някои страни в Европа и извън Европа. Не бива да осложняваме нещата. Също за въздухоплавателните компании – трябва да се приемат е, съответни мерки, които да съответстват на целта, която се търси. Aș dori е, să fac câteva observații. Е, întâi și întâi trebuie să... Госпожа Тикао. Благодаря. Pliniem faptul că în... Първо трябва да се подчертае, че в Европа в различните страни има различни е, ситуации, различно отношение към е, данните на пътниците. В някои страни има разпоредби, в други страни в момента пробват подобни разпоредби и в трети просто няма такива разпоредби. Затова правилата в различните страни членки са много различни. Според нас, когато се създадат национални регистри за пътническите данни, трябва да бъдат спазвани известни общи правила, общи европейски правила. Съгласна съм с изказалите се, че трябва да поясним допълнително дефинициите Важно е да се ограничи приложеното поле на директивата спрямо предложеното от комисията, защото предложението на комисията е твърде широко, особено що се отнася до периода за съхраняване на данните. Пет години е твърде дълго. Искам да ви обърна внимание и на това, че има директива, която решава материята с запазването на данните за телевизио... телефонни разговори, извинете, за съхраняване на данните от телефонните оператори. Тази директива много трудно бе транспонирана в националното законодателство чешкия и румънския и германския конституционни съдилища се произнесоха в смисъл, че някои от норми на тази директива нарушават основните права на гражданите, свързани с защита на личния им живот и други основни права. личната и приложението на директивата се забавя. Затова не бива да забравяме, че ето има създаден прецедент и сега, когато обсъждаме директивата за регистър на пътническите данни, трябва да помислим дали е необходимо да се задържат, да се съхранява данни и какви данни трябва да се съхраняват и анализират. А що се отнася до прехвърляне на данни или анализ или предаване на данни или анализ от тези данни на трети страни, там също много трябва да внимаваме защото не трябва да подаваме подобни данни на трети страни, с които нямаме двустранни споразумения за именно подобен вид трансфер на данни. Когато се говори за лични данни, става дума и за данни, които имат отношение към личния живот на пътуващите, на пътниците и те тези данни трябва да бъдат защитени според европейското законодателство. Знаем, че има страни, където няма такова законодателство или нормите на законодателството е под, са под европейските. Затова, когато се предават данни на трети страни, това трябва да става единствено, ако има двустранни споразумения с много ясни разпоредби, в смисъл, че третите страни ще предоставят същото ниво на защита. А що се отнася до обработването на данни, то трябва да става на територията на Европейския съюз. И страните членки трябва да предприемат конкретни мерки за това да става. Още един коментар. Присъединявам се към колегите, които подчертаха колко важно е да помислим и за разходите при прилагане на тези мерки. Кой ще поеме тези разходи? Как ще ги изчислим първо? Каква част от тези разходи ще се поеме от операторите? Каква част ще се поеме от страните членки? Как ще се изчисляват тези разходи? Имаме ли финансови средства да се направят тези изчисления? И последно, съвсем не е най-маловажно, е един друг аспект. Страните, ако страните членки искат да въведат норми, които надхвърлят разпоредбите на на европейското законодателство на директивата, това е добре, но ако нормите са под европейското, нормите на европейското законодателство, може би трябва да помислим да се приеме регламент, а не директива. Искам да чуя мнението и на докладчика, и на колегите. Тази област е много важна и много отговорно трябва да се отнасяме, когато е, говорим за законодателство в това отношение. Благодаря. Сега давам думата на господин Стеркс. От, от господин Смит се изказвам, подкрепям подкр... подхода на докладчика. За комисията е много важно да се постигне равновесие, да, не, да няма допълнително време за компаниите и пътниците и да се стимулира свободното движение в Европа. Първият проблем е срока за съхраняване на данните и регистра. Първо смятаме, че 5 години е твърде щедър срок, а пък съветът е готов дори да го удължи. Затова парламента трябва да има много твърда позиция по този въпрос. 30 дена обаче е твърде кратко като срок. Интересно е да разберем а, какви са дискусиите с заинтересуваните страни и какво е тяхното мнение за а, периода за съхраняване на вече приведени данни, които вече са приведени в анонимен вид за, сериозни, за тежките представления. Много е обща рамката и няма отношение към регистъра на пътническите данни. Няма смисъл да се запазва списъка такъв, какъв той е предложи. А приложението на този данни само в борба с тероризъм, вероятно е твърде тясно като обозначение, може би трябва да се мисли, когато става дума за борба на трафик и е, дроги също така. Благодаря, господин Брадборн. Благодаря, много от казаните неща имат моето съгласие, просто искам да доразвия някои от повдигнатите въпроси, защото след като сме работили в предишния мандат на парламента от друга гледна точка, в Комисията по юридически въпроси, гледахме до споразуменията за данните на пътниците с Канада и САЩ и така нататък. Това бяха други аспекти. Сега вече гледаме от гледната точка на Европейския съюз тези данни от досиетата на пътниците. Ключовите въпроси, които доста от колегите споменаха, имат едно ограничение във връзка с целта. В смисъл – ако искаме да направим една система, която да може да се реализира и да функционира, тя трябва да има една ограничена цел, а не цел, която върви в две различни посоки. Ограничена от гледна точка на това да се дефинират за какви престъпления може да се прибягва до тези данни от досиета на пътниците. Съгласен съм с това, което каза се каза за това колко широки е списъка дадено от комисията а, имаше една почти сходна ситуация във връзка с Европейската заповед за арест. Бяхме уверени, че ще се използва само в, най, случай на най-тежки престъпления. А какво се случи в, крайна, в крайна сметка? Тя се използва включително и за контрабанда на малки прасенца. Еми, давам ви този пример, за да разберете какво имам предвид, когато казвам, че трябва да се прилага този, тези данни от досиета на пътниците само за тежки престъпления. Тоест, трябва да има ясна дефиниция на тежки престъпления и много конкретно да посочим кои точно престъпления са тежки. Господин Стъркс ка, е, говореше за трафик на хора, на наркотици. Това е абсолютно обосновано да се включат те. Това са сериозни международни престъпления, но комисията е дала прекалено голям списък от престъпления. Другия аспект е, кои агенции ще имат право да използват тези данни? Това, което ми се ще да видя написано в доклада, е ясно да се каже кои агенции ще имат разрешение. С други думи, да се ограничи кръга в който ще се разпространява тази информация. Примерно в Обединеното кралство има много строго ограничение кой може да използва тези данни. Само граничните власти. Ние сме, не сме в Шенгенската област и за това се грижим много строго да защи, пред, защитаваме данните. Не съм сигурен как ще протичат тези данни в рамките на шенгерското пространство. Имам нужда от пояснение по въпроса. Стои въпроса също за периода на съхранение на данните. В голяма степен съм съгласен с казаното по въпроса до тук. Най-общо трябва да се постараем да намерим, така да се каже, компромис в смисъл, доколко дълго време данните ще бъдат полезни. Ако те се събират, но не се съхраняват достатъчно дълго, това не е полезно на никого, но същевременно пък трябва да направим така, че да има ограничение на периода, в рамките на който активно се използват данните и след това пък да има друг период, в който те да се съхраняват. Значи да се прави разграничение между активно ползвани данни и пасивни или примерно архивирани. Друг въпрос във връзка с проекта доклада на госпожа Лихтенбъргер е въпроса за приложението. Не съм съгласен с госпожа Лихтенбъргер по някои от въпросите, които тя иска да се заличат. Защото, например, тя предлага да се заличи под комплект 6 за информация за плащане, адреси на фактуриране и така нататък. Примерно, разузнаването, граничните власти, миграционните власти са тези, които се занимават с тези данни. Ако купите билет с кредитна карта, имате проследяемост къде сте били, когато сте похарчили парите за билетите си. Ако отидете на гише и купите билет в брой, това не може да се проследи. Именно тук лежи проблема защото трябва да направим така, че проследимостта на потенциални заподозрени да е възможна, за да може системите за разузнаване да прибягват до нея. Относно тези, които а, дават информация като често пътуващи пътници и програми за често пътуващи, трябва да видим, а, да гледаме по-скоро по кои дестинации пътуват най-често тези, а не да гледаме картите, които дават а, групи компании като Майлсен Мор и други. Значи трябва да видим някакъв повтарящ се модел в пътуванията, в дестинациите и тогава да се, на тази база да се търсят някакви сведения за потенциална заплаха на, от този пътуващ. И накрая под абзац 13 за информация за издаване на билет. Това също според мен е очизнено важно значение за агенциите, които ще боравят с тези данни. Нещо, което искам в заключение, господин председател, да се случи е когато разглеждаме това становище и го изготвим, да съобразим това, което имаме като механизъм за данните от десията на пътниците в Европейския съюз, да го направим така, че да съответства не само в функциониращия механизъм в отделните държави членки, но и да отчитаме при него споразуменията, които имаме с други страни, в смисъл трети страни. Иначе, според мен, би било глупаво да имаме едни правила за Европа, пък други правила за обмена на информация с трети страни, като например САЩ, Канада, Австралия и други. Т.е. трябва да има едно съчетаване е, и е, изравняване на правилата и разпоредбите. Ще спра до тук, господин председател, но ще търся начини да предложа изменения, които се надявам да бъдат приемливи за докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря госпожа Деверак. Благодаря. Благодаря на госпожа Лихтенбергер за проекто доклада, който има за цел по-добра защита на пътническите данни. Колегите от Комисията за граждански свободи определено и те ще дадат своя принос и Европейския надзорник също коментира. Мисля, че предложението на комисията е полезно за хармонизиране на разпоредбите за пътническите данни в страните членки и може да допринесе за по-добра успеваемост в борбата с тероризма и международната престъпност. Аз искам да подчертая факта, че това предложение за директива не бива да осложнява живота на пътниците и на самолетните компании. Предложението на докладчика за финансовите последици на тази директива за пътниците и за въртоплавателните компании е много удачно. Също трябва да се спазва и съответната възможност въздухоплавателните компании да продължават да процедират така, както са го правили до сега и да не се обременяват излишно с нови процедури. Благодаря, госпожа Форстер. Благодаря, господин председател. Бих искала да повторя някои от нещата, казани от колегите и от колегата Брат Борн, който, за съжаление, трябваше да си тръгне. И още няколко наблюдения към измененията, предлагани от госпожа Лихтенбергер. Аз мисля, че трябва да си помислим защо ни е необходима изобщо тази информация. И кога се иска такава информация от правителствата. Имахме 11 септември, други терористични актове, което ни доведе до по-високи изисквания за по-големи обеми информация. Моят колега Братборн каза, а, кой би трябвало да бъде кой трябва да има достъп до тази информация? Персонала на агенцията. 25 000 са служителите на а, гранична полиция в Великобритания, но само 1% е, имат достъп а, до информация. Затова трябва да сме много внимателни относно достъпа до данните. Сега по някои от измененията. 1, 7, 8 и 9 относно тежките престъпления. И дали трябва да се свеждат за целите на този доклад само до тероризма. Разбира се, ключът тук е, е борбата срещу тероризма, Господин Штерк също направи коментар по въпроса. Може би трябва да имаме прецизиране на дефинициите. Трябва да се има предвид не само тероризма, но също и трафика на наркотици, на хора, педофилията и прочие. Това са все тежки, сериозни престъпления. Затова трябва ясно да дефинираме какво имаме предвид под тежко престъпление. Моя колега Брат Борн постави въпроса, например, ако някой бъде глобен за неправилно паркиране, също се събира данни. Не можем да избегнем позоваването на сериозни престъпления. Също изменение пето може да бъде проблематично. Ние нямаме никакво намерение да се отказваме от нашите, нашата гранична система. Ние проведохме срещи с представители на граничните, гранични войски. Шестнайсет 16 6, 13, 14 и 15 за срока за запазване на информацията. 30 дни не би било подходящ срок. Ако говорите с правоохранителните органи и ги попитате как са се добрали до някои сериозни престъпници, ще ви отговорят, че те са работили по следа в продължение на 3, 4, 5 години. Но дали 5 години е верния срок, дали трябва да бъде 4,5 години, дали 5,5 години, ние можем да преценим. Но не можем да се отказваме от сроковете, защото все пак трябва да се има предвид колко сериозно е съответното престъпление – Има също терористични звена, които не извършват дейност в даден момент и могат да се активизират на определен етап в бъдеще. Трябва да имаме общо европейска система поне за да можем да се справяме с такива сериозни заплахи за сигурността. Не бива да изхвърляме бебето с водата за къпане. Не трябва да ограничаваме пътуванията на правозащитници, но все пак трябва да бъдем една стъпка преди онези, които се опитат да навредят на нашето общество. Благодаря. Господин Зазада има думата. Благодаря. Проблемът на този, който взема последен думата е, че всъщност хората преди него са казали всичко. защитата на данните е основна задача на държавата. Има много методи за анализ на оперативна информация от секретните служби, включително и на летищата. В момента говорим за използване на данни на пътници с цел предотвратяване на тероризма и борбата с тежката престъпност. Колегата е, повдигнаха въпроса за разходите. 600 милиона евро плюс 16 е, милиона за операторите са цифрите, които се е, цитират. И питаме комисията какво ще получим е, в Отговор на това, добре, ясно е, че трябва да се съсредоточат усилията в борбата срещу тероризма, но дефиницията е много обща. От опит знаем, че ако пък направиме много целенасочена формулировка, няма да можем да постигаме целите, за които се създава законодателството. И именно пример за това е Европейската заповед за арест. Благодаря. Господин Хигин сега. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Лихтенбергер за изготвения доклад, който е толкова необходим. имам три проблема, три изменения, които не ми харесват. Второ място, второ изменение по точка 12 от преембюла. Обхватът на директивата и какви престъпления да обхваща. Беше казано тук, че искат да се ограничат само до случай на тероризъм. Но, както каза госпожа Фостер, независимо а, дали става дума за трафик на наркотици, на, на хора, пране на пари, това все са престъпления. Това са трансгранични престъпления, те не познават каквито и да е граници и затова трябва да се ползва базата данни и за такива случаи. Има един ключов изречение, че държавите членки могат да изключват по-дребни престъпления от съответната съдебна система. Искаме да се намесваме по начина, по който се преследва дадените престъпления в държавите членки. В връзка с казаното на, от Бредбърн, Фостър и Верак и Штеркс по срока от 30 дни. Защо изобщо да се правим труда да събираме цялата тази информация и да я унищожаваме след 30 дни? Мисля, че 5 е години е разумен срок, като каза госпожа Фостер. Тероризмът просто не изчезва. Миналата седмица в Страсбург – ние отбелязахме с едноминутно мълчание терористичния акт в Лондон, когато загинаха 30 души. Така че тероризмът е около нас. Тя каза 5, дори 15 години. Защо аз нямам проблем с такива срокове. И на последно място, в крайна сметка, целта на това предложение на госпожа Лихтенбергер – се отнася до това да се намери верният баланс, да се гарантира, че данните ще се използват по предназначение, че ще служи за борба срещу престъпленията, тероризма или други престъпления и да не се допуска да попаднат в а, лоши ръце. Но не съм съгласен с а, обхвата на директивата, срока за съхранение на данните, защото всичко това е ключово от ключово значение за успеха на директивата. Разбира се, при спазване на неприкосновеността на личния живот. Давам думата на комисията, за да чуем именно тези три е, точки, е, по които имаме големи разногласия. Приложното поле, периода за съхраняване на данни и така нататък. Да чуем сега комисията. And... Благодаря, благодаря за поканата. Има няколко неща, които искам да коментирам. Две изменения са насочени конкретно към въздухоплаването, изменения 10 и 17. Приветстваме ги и двете. Приветстваме вашия принос. Всички изказали се тук и доклада също засегнаха ключовите въпроси в това предложение, които ще бъдат разгледани от Комисията по граждански свободи в парламента. Предложението е много важно от гледна точка на вътрешната сигурност на Европейския съюз. И освен това е много деликатно. А, голяма част от информацията е поверителна, свързана с предложението. И искам да ви информирам, че е комисията работи с е, членове от Комисията по граждански свободи. Два пъти сме се срещали до този момент, където обсъждаме и въпроса за това доколко се спазва принципа за пропорционалност и също е, срока за съхранение на данните. Тоест, ние сме в процес на дискусия с вашите колеги по тези толкова важни неща. Проекто докладът, който ни предлагате, изменя значително приложното поле на директивата като цяло и сигурно няма да се изненадате, че е, комисията предпочита да се запази варианта, който тя предлага първоначално. В Европа се има предвид този текст да служи за борба с тежките престъпления. Има основни предимства за използване на данните на пътниците в, за тази цел. Три е, години е дефиницията, три години е, наказателна присъда е дефиницията за тежко престъпление и комисията, коя, прибягва към списъка на Европейската заповед за арест за дефиницията за тежки престъпления и смятаме, че и в този случай трябва да се използва този списък. Що се отнася до срока за съхраняване на данните, няма математическа формула, с която да изчислим кой е подходящия срок, но а, за пътнически данни 30 дни изобщо не е достатъчен. Има има вариант човек изобщо да не е пътувал в тези 30 дни, тогава няма да има никакви данни. Пет години всъщност е минималният срок, който страните членки биха приели. Има предложение и за повече, но пет години е минималната срок за правоприлагащите органи в Европейския съюз, запазването на информацията за 5 години в бази данни и в други е, набори от данни е точно това е срока 5 години, който се използва, за това и ние го предлагаме. Също два въпроса, които се разглеждат в проекта доклада, но не ги повдигнахте днес, искам да засегна. Първо, режима за защита на данни. Нашето предложение предлага това да е рамковото решение за защита на данните при е, правоприлагателни процедури. Това е рамковото решение, което решава тези неща. Е, макар, че в решение 95460 може би има по-високи стандарти, по закон то не може да бъде предлагано. За това използваме съответния режим на защита на данни, който ви предлагаме. И последно, един въпрос, който не бе споменат. Изменения 1 и 9, които са свързани с потребителите на пътническите данни, а именно използването им за е, оценка на риска в реално време. Това е всъщност ключовия момент на целта на използване на пътническите данни. Ако този момент се отстрани от директивата, няма да остане за какво да се използват пътническите данни. Затова енергично ви препоръчваме да преразгледате становището си по отношение на това изменение. Разходите. Разбира се, това е много важен момент, защото превозвачите ще бъдат засегнати от това предложение оценката на въздействията, което е, е приложена към предложението, оценява в подробности разходите за е, въздушните превозвачи. Е, комисията също е поръчала независимо изследване, така че това не е просто произволна наша оценка, а оценка, направена на базата на научни проучвания. Така че разходите са важни, значителни са, но трябва да се обърне внимание, че независимо колко е общата сума, тя в края на кращата а, възлиза на по-малко от 10 цента на евро на пътник и то в най-тежкия случай при три пъти предаване на данни. Така че реално разходите не са толкова големи, колкото изглежда на пръв поглед. И последно, искам да коментирам още един много деликатен въпрос. В доклада се цитира становището на правната служба на съвета и се дава интернет връзка, където може да се види това решение. Първо, това становище на правната служба на съвета се отнася е, е, поверителен документ и незаконно е дадено на пресата, която сега го слага на мрежата. Така че смятам, че трябва да премахнете е, този линк в края на кращата институциите имат право да постановяват дали документите са им поверителни. Господин Лихтен, госпожо Лихтенбергер, искате ли още да коментирате нещо? Пита председателят. Аз не дадох този документ, защото не разполагах с него. Окей. Okay. Uh, first... И така, най-напред. Но може би е по-добре да говоря на немски. Относно възраженията, повдигнати от различните оратори и докладчици в сянка, нека да изясня нещо. В този дебат има смесване, объркване на последствията от отделни случаи, които се използват в правната сфера и от друга страна задължението за предоставяне на правна помощ. Тези две области са отделни и различни. Второ, целта е да се прави анализ на всички данни на пътници с цел да намерим всичко, което можем. Примерно някой, който отива в Гватемала, дали е наркоман или друг, който отива в Пакистан, е терорист. Има множество причини човек да отиде в Гватемала или Пакистан. Може там да са приятелите му или семейството му, т.е. не е задължително някой, който ходи в тези страни, да непременно да е свързан с някаква престъпна дейност. Т.е. нещата са, се свеждат до това да се прави анализ на данните и да се отстранят всички пътници, които не са заподозрени. По-нататък много от колегите повдигнаха а, един и същи въпрос, а именно принуждението да се предприемат действия. Ако една държава членка даде за себе си определение в своята правна система какво е тежко престъпление и даде списък от такива престъпления, тогава ще имаме проблем. Защото ако това стане, всяка държава членка ще има свободата да гледа на дадено престъпление като на такова, именно защото то, примерно, защитава, за, застрашава обществеността. Т.е. не може да се подхожда индивидуално към този въпрос. Би могло да се проведе един процес на скрининг, може би ще има смисъл. И също така стои въпроса за пропорционалността. Някой може да е имал достъп до всички данни на пътниците и да е направил изчисления, ползвайки всички тези данни. Не може да сме сигурни, че тези изчисления са 100% правилни. Може да има и грешка. Решаващото обаче тук е, ако решим да въведем такъв правен акт, той наистина трябва много а, конкретно да е а, оформен с оглед на целта която искаме да постигнем с него. Може да помислим кои видове тежки престъпления да включим, но това, което всъщност правим при сега действащия режим и доколкото разбирам предложението на комисията, ще може да го правим и след, ако се приеме предложението на комисията, дава голямо разминаване. В смисъл, три години продължава да е един период, с който всяка държава разполага, за да преследва евентуални такива престъпници. Това трябва да го имаме предвид като срок. Следващия срок това е времето за съхранение на данните. Някои казаха, че 30 дни е прекалено кратък срок. Какво се опитах да направя аз? Погледнах това, което съм основателно каза колегата Тикао, както и колегите от Германия, и се опитах да ги а, включа, да ги взема предвид. Като исках да видя как стоят нещата, специално споменатите две държави, в смисъл Германия в случай на запазване на данните, държ, длъжни са да спазват решението на Европейския съд в случай на запазването на данни. Тоест, тук се спомена също и активното и пасивното запазване на данни. В този аспект трябва да сме много внимателни. Става въпрос за получаване на анонимни данни, за да може да се установят определени модели на пътувания – ако данните са маскирани, това означава, че човека, който вижда такава маскирана информация, т.е. анонимизирана, е на едно ниво, пък друг, който вижда друг формат на данните, е на по-високо ниво. Относно данните за плащане с кредитна карта и в брой, там се прави едно разграничение дали се събират и съхраняват данни възоснова на начина на плащане. Мога да сметна и двата вида плащане за подозрителни или пък да се отделят две различни нива на рисковост на двата вида плащания. Ако колегите нямат възражение, аз ще се радвам много, ако се проведе един интензивен дебат по въпроса. Но трябва много да внимаваме защото не става въпрос за разследване и наказателно преследване за престъпление по принцип, а става въпрос за вземане на данните на даден а, пътуващ с самолет и тези данни да бъдат прекарани през процес на скрининг, след това евентуално обменени с други държави, с трети страни, на който етап вече ние не можем да следим какво точно се прави с въпросните данни. Така че моля колегите, които повдигнаха този въпрос, да преосмислят отново а, тези международни споразумения, за които говорят. Ние многократно сме ги обсъждали тук. Няма да можем да следим нещата, нито пък да казваме на САЩ какво да правят, след като получат данни за европейски граждани. а исканията за данни, които пристигат от САЩ, непрекъснато нарастват. Все повече и повече данни искат от нас. Това имам да кажа по първото становище. Сега обръщам се към Европейската комисия. фактът, че току-що получих документа, поради начина по който се разпространи, не означава, че веднага в момента можем да заличим а, а, някакъв текст. Ще обсъдя това с колегите от Комисията по граждански свободи, след което ще проведа дискусии и с останалите по този въпрос. Мога да кажа, че минимума, който искам да постигна е една добра, подходяща дефиниция на тежко престъпление. Защото ако погледнем срока 3 години а, за преследване на престъпления в различните държави, ще видим различна ситуация. Тоест, ще предложа различни срокове, които можем да обсъдим. Благодаря ви. крайния срок за подаване на изменение е 7 септември, а гласуването в нашата комисия ще се състои през месец октомври. Благодаря много. Следващата точка е Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния багаж по море. Искам да кажа няколко встъпителни думи и след това се надявам бързичко да можем да го обсъдим. Само да ви Припомня, че присъединяването ни към Атинската конвенция е въпрос, който отдавна стои на дневен ред и парламента много се интересува. Конвенцията е прията през 1964, обаче протокола от 2002 беше единствения, който разреши множество висящи проблеми с конвенцията, например отговорност на превозвача и задължение за застраховане. От април 2009 година повечето съществени аспекти в протокола са включени в правото на Европейската общност с конкретно регулиране на отговорността на превозвачите и те, на, за пътниците и техния багаж по море. След приемането на този регламент комисията представи изменено предложение за да стане Европейския съюз страна по конвенцията. Както и за всички международни споразумения, е нужно съгласието на Европейския парламент, за да се подпише. Обикновено съгласието се дава в рамките на една препоръка. На в този конкретен случай ситуацията е необичайна. След решението на съвета да се приемат две препоръки, едната е от нашата комисия възоснова на член 100 от договора за транспорта и другото, което ще се представи от комисията по правни въпроси съгласно членове 10 и 11 от протокола, които са свързани с съдебното сътрудничество в гражданското и търговското право и признаването и изпълнението на присъди. Причината съвета да раздели правната база е, че разпоредбите на договора за Европейския съюз Дания не участва в приемането на решение на съвета във връзка с членове 10 и 11 от протокола. Дани, обаче ще е, бъде длъжна по силата на тези членове да подпише конвенцията като отделна страна по нея. Измененията по текста на споразумението не са възможни. Единствено е възможно като цяло да се отхвърли споразумението, ако не ни допада. Какво е моето предложение? Ако имате някакви изменения да предложите или предлагате да отхвърлим цялото споразумение – моля да представите тези свои предложения до 15 часа на 14 юли. Утре в нашата комисия трябва да, ще да гласуваме, но за съжаление няма да успеем, защото комисията по правни въпроси все още не е обсъдила това и чак след тях ще можем ние да гласуваме, т.е. през месец октомври. Има ли някой, който желая да се изкаже? Господин Колза. Szeretném hogy nem leszek hosszú, rövid lesz a felszólalásom, és ezt... Благодаря, ще бъде кратък. Обещавам, че ще приключим много бързо по тази тема. Искам да благодаря на отличната работа на докладчика. Подкрепям проекта от мое име и от името на моята политическа група. Много е важно да се защитят правата на пътниците. Както казва докладчика, ние а, говорим за нещо, което върви отдавна и сега вече сме стигнали до провратен момент. Европейският съюз ще играе ключова роля в тази област. Не е важно само да се присъединим към конвенцията, но и да следим прилагането й в бъдеще. Благодаря за вниманието. Благодаря от името на комисията господин Кулсън. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Благодаря. Само няколко думи. Първо в благодарност за доклада, който сте изготвили и за изказването на господин Коста а също и да кажа, че доколкото тази конвенция ще бъде ратифицирана от страните членки, това ще позволи тя да се задейства много по-бързо и на, в международен план. И последно, важно е това да стане, ако е възможно, преди да влезе в сила регламент 392 от 2012, так, където страните членки се ангажират а, с ратифицирането по възможност преди края на 2011 година. Е, както вие сами казахте, Дания ще е, подпише конвенцията отделно сама. Благодаря. Okay, thank you very much. Благодаря. С което приключваме дневния ред за сега и започваме веднага с заседанието на координаторите. Тези, които трябва да напуснат залата, ще им бъда много благодарен, ако го направят тихо.